защото инак просто няма да можем да, да свършим. Скъпи колеги, уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да ви приветствам за добре дошли на предпоследното заседание преди лятната вакансия. Ако няма възражение, ви предлагам да приемем проекта за дневен ред в вида, в който беше изпратен. Поглеждам към секретарията. Има ли някакви възражения? За момента не. Госпожа Йовева, имате, нещо, имате коментар по дневния ред ли? Окей. Okay. Не. Добре. В такъв случай стигаме до точка втора устен превод. Днес разполагаме с устен превод за следните езици, на следните езици. Немски, францу... фран... френски, италиански, английски, испански, български и полски език. Устните преводачи разчитат на качеството на звука и образа на колегите, които се свързват дистанционно и за това ви молям да обърнете внимание на ръководните насоки, които бяха ви изпратени за качеството на връзката. Припомням също така, че телефонните обаждания и обажданията без видео, за съжаление, няма да бъдат преведени, така че моля колегите, които се включват без камера, да се изкажат на английски язик. Освен това, призоваваме ораторите да се изкажат народният си език, освен случаите, когато не, не е предвиден превод от техният роден език или когато се изказват без камера. Моля ми също така да не четете изказванията си, а да се изказвате по естествен начин и с нормална скорост, тъй като това ще помогне преводачите да успеят да преведат съобщението ви. Благодаря ви предварително за сътрудничеството. Припомням ви, че както винаги нашето заседание се излъчва в интернет и а, мога да ви задумя, че решенията на заседанието на координаторът от 22 юни 2020 година ви бяха изпратени на 23 юни а, по имейла и се смятат а, за официално прияти, тъй като не беше получено нито едно възражение до крайния срок, който беше на 25 юни. И така стигаме до първа точка по същество от дневния ред. Става въпрос за дискусия с представител на Европейската комисия с две теми, които са много важни за нашата Европейската комисия. От една страна е Евронюс, от друга страна е директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Приветствам с добре дошъл генералния директор на DG Connect, господин Виола, както и отговарящият за темите директор, господин Абамонте. Благодаря и на двама ви за това, че отделихте време, за да обсъдите с нас тези две думи. По въпроса за Евронюс, както знаете, през месец февруари проведохме извънредно седание на координаторите през месец февруари в Страсбург, на което поканихме изпълнителния директор на телевизионният канал, господин Майкъл Петърс, в който той ни освободи за последните развития в контекста на дебата за МФР. По това време чиналите бяха следните. Media Global Network с 63%, NBC News с 25% и 12% е, публично участие на останалите е, акционери. От тогава Европейският, е, трябва да отбележим, че от 2010 година само Европейската комисия смята Евронос за учреждение, че, което изпълнява цели от общи интерес и по този начин попада в категорията на учреждения, които могат да се възползват от подкрепа от европейският бюджет. Отношенията между Европейската комисия и Евронюс се уреждат от рамковото партньорско споразумение, което беше подписано през февруари 2017 година, е в сила до февруари 2021 година. През месец април NBC, NBS продаде своите акции на MGN, като по този начин MGN контролира 88% от телевизионният канал. Секретарятът на Комисията по културни въпроси изпрати на всички членове на комисията писменото изявление на господин Петър с неговата PowerPoint презентация, както и допълнителна информация, която ни изпрати въз основа на въпросите зададени на извънредното заседание на координаторите. По отношение за директивата за аудиовизуалните медийни услуги, както знаете, тя беше прията през 2018 година и крайният срок за транспонирането в националното законодателство на държавите членки изтича на 19 септември, така че ще, ще чуем с голям интерес какво може да ни каже Европейската комисия към в това отношение и какви са шансовете държавите членки да изпълня този срок. Освен това, Европейската комисия ще ни представи своите ръководни насоки в две основни теми. На първо място платформите за споделяне на видеосъдържание Очакваме в особено голям интерес уточнението на понятието осъществена функция, т.е. уточнение на въпроса от каква степен тези ръководни насоки засягат социалните медии от една страна, от друга страна в каква степен трябва да се защитават обществените интереси и е, възможността да се представят малци... Е, мнението на малцинствата в този вид е, национални платформи. И втората тема, по която се очакват ръководните насоки, е съдържанието на европейско задължението за предлагане на европейско съдържание на тези платформи. Европейската комисия реши да започне обществени консултации на 21 февруари 2020 година и да се свържи с заинтересованите страни по различните технически аспекти. Предвиждаше е, заседание, което първото беше предвид... първото заседание с заинтересованите страни беше проведено на 27 февруари 2019 година. То би трябвало да бъде допълно с второ е, крайния срок за изпращане на коментари от страна на заинтересованите страни изтече на 15 марта 2020 година. На 18 юни Европейската комисия представи резултатите от тази консултация, а на 3 юни Европейската комисия ни представи своите ръководни насоки. Както знаете, ние ги очакваме отдавна и се интересуваме от основните елементи от тях, както и основите за тяхното предлагане. Както знаете, за съжаление, разполагаме само с 45 минути за обсъждане на тази, двете си две важни теми. Искаше ми се да отделим повече време, но това не е възможно поради обстоятелствата, свързани с корона. Така че сега давам думата на Европейската комисия. Господин Виола, господин Абамонте, разполагате заедно с, с 10 минути за изказване, след което всеки ще може да вземе участие по 5 минути или малко повече, не знам. Вие сега преценете, но разполагате общо двамата с 10 минути. Заповядайте. Госпожо председател, дами и господа депутати, дами и господа, за мен е голямо удоволствие, за мен и за колегата ми господин Бомонте, да можем да се срещнем с вас и да ви обсъдиме заедно точ, тази точка от дневна ред. Комис... Неодавна комисара Братон излезе с а, изявление, свързано с а, състоянието в а, културния и аудиовизуалният отрасъл, сектор, който е много пострадал от кразата. Работиме в тясно сътрудничество в рамките на комисията за прилагане на следващата рамкова програма в момента, в който тя е приета. Също така и по плана за възстановяване. И, по, и по-специално частите, които са свързани с културата и аудиовизуалният отрасъл. Това е много важен въпрос. Ние помагаме на този сектор чрез сегашните програми, които се изпълняват, удвоихме, т.е. увеличихме с 50% финансирането за Европейската мрежа за кината. Но ако се върнем към днешната ни тема, както правилно казахте, госпожо председател, относно директивата за услугите. Ние следим отблизо начина по който държавите членки прилагат тази директива Даваме си сметка, че е постигнат напрегнат. Разбира се, има известно закъснение вследствие на пандемията от COVID-19. В някои държави членки се водат все още консултации, които скоро ще приключат. Други държави членки са отбелязали много значителен напредък други държави работят по транспонирането, но и като цяло всеки взема много на сериозно сроковете, които са е, края на септември, но разбира се е възможно да има известни закъснения. Комисията ще бди, защото е, транспонирането да бъде извършено в срок – и ако има някакви проблеми в държавите членки, разбира се, ние ще е, е извършиме обективна проверка, обективен контрол, но ще бдиме, защото тези закъснения и, и отсрочки да бъдат е, минимални. През юли ще излезем и с насоките, свързани с платформите за споделяне на видеоклиповете, както и методологията за изчисляване на квотите. Преди да вземеме това решение, проведахме едно широко допитване с всички заинтересовани страни, държавите членки и като цяло постигнахме един много широк консенсус. С няколко думи, а Джу, Джузепе Бомонте ще навлезе в повече подробности, що се отнася до насоките за платформите за споделяне на видеоклипове. Те вече са в обхвата на а, директивата. услугите, които се предлагат на потребителите и начина по който се предлагат са в, рам, по, в обхвата на директивата. Що се отнася до начина за изчисляване на дела или квотите на европейските произведения – държавите членки и заинтересованите е, страни изразиха своите предпочитания. Същевременно е, ние е, очертахме много ясно критериите за изключения. ще има разбира се, и допълнителни критерии, но ще бъдем много строги относно спазването на тези критерии. Знаете, че що се отнася до Евронюс, рамката за партньорство изтича до година. Ще дам сега думата на господин Бомонте, който ще навлезе в по-големи подробности. Господин Бомонте. Could we solve the technical problems? Дали ще може да се реши техническия проблем? Господин Виола, може би вие можете да допълните нещо по темата, тъй като в момента не можем да установим връзка с господин Абармонте. With pleasure, Madam Chair. So... С удоволствие, госпожо председател. Ние Дискутирахме с комисар Бретон. Комисията прие решение за финансиране за 2020 за Евронюс и се направи одит за услугите на Евронюс с одит на изпълнението. Така че ние сега се занимаваме с това. Що се отнася до проблема за новата структура на собствеността. По този начин, в края на кращата, Евронюс се връща към предходното си състояние е, преди да бъдат продаден дял на NBC. Преди три години, когато това се е, случи, случи Комисията насърчи Евронюс да предприеме много сериозни стъпки за осигуряване на независимост по отношение на съдържанието, особено с установяването на борта, е, за да има участие на публичните компании. Е, особен акцент се сложи на съдържанието. Тези е, механизми, които в момента са създадени, е, не можем да бъдем 100% сигурни, че ще бъдат напълно е, използвани в цялата им, в целия им капацитет, но се работи за осигуряване на независимост. Благодаря ви, господин Роберто Виела. И така стигаме до списъка на ораторите. Първо ще получат думата координаторите. На всяка политическа група давам по 3 минути. Е ЕНП ще си поделят времето между Михайла Шойдрова и господин Адемов. Дам думата първо на госпожа Шойдрова за минути и половина. Михаела äh, wohl technisch auch Probleme Очевидно, че госпожа Шойдрова също има проблеми с връзката. Господин Адемов има думата. Благодаря, госпожо Председател. Основният въпрос, който стои пред Евронюс, е дали финансирането на този канал е прозрачно и дали излъчването на Евронюс са ефикасни. Дали Евронюс е достъпен до повечето граждани на Европейския съюз. И искам да поставя два проблема пред вас. Първият проблем, който искам да поставя на вашето внимание е следният. След като искаме да предоставим на зрителите ясна европейска перспектива чрез телевизионни предавания – дали не сме създали един монопол, защото постигането на тази цел е в ръцете на един-единствен канал. Вторият проблем, който искам да засегна и е абсолютно свързан с първия, е следният. Знаем, че Евронюс се излъчва на 8 езика, както и на 4 други – турски, арабски, фарси, украински, но липсват излъчвания на чешки, полски, румънски, български, латвийски, литовски и така нататък – други страни от Източна Европа. Не случайно облягам на този факт, защото именно страните от Източна Европа са все още недостатъчно укрепнали демокрации и са подложени на хибридни атаки от противници на европейското единствено начало с Русия. В този смисъл аз призовавам да се преосмисли стратегията за постигането на определени цели само и единствено с един телевизионен канал, като смятам, че добър пример за нас може да бъдат радиопредаванията на Евранет Плюс която е радиомрежа за новини от Европейския съюз, тоест да се помисли за вариант от изграждането на регионални телевизионни канали, излъчващи новини за Европейския съюз на повече европейски езици. Äh, Благодаря ви, госпожа Шайдова. Успя ли да се включи? Изглежда, че не. В такъв случай дам думата на Петра Камера Верт от името на социалистите и демократите. Благодаря ви, благодаря и за фактът, че е, имаме възможност да проведем този дебат както по директивата за аудиовизуалните медийни услуги, така и за Евронюс. Започвам с Евронюс. Мисля, че за пореден път обсъждаме темата и това се дължи на фактът, че Европейската комисия изобщо не разбира или с много голямо закъснение разбира какъв е нашия проблем с Евронюс. И за това смятам, че е, е полезно още веднъж да си кажем нещата много ясно. Според нас е, е, важно да се знае по каква е, причина продължава да се финансира пряко от Европейската комисия подобен телевизионен канал, защото в тази вид помощ вече не е по никакъв начин обоснована, особено като си има предвид каква е структурата за собственост на Евронюс в момента. Така че е много важно да не се отпускат повече средства за неевропейски дружества по подобен начин от европейския бюджет имам сериозни причини за съмнение дали това е най-успешният начин. Тук въпросът не е дали как да финансираме работни места, а това дали от средствата, които пускат от европейският бюджет, действително се отпускат за възможна качествена информация за европейската политика. Как може да достигнем до най-голям брой европейски граждани и как можем да обясним по-ясно европейската политика и как можем по възможно успешен начин да постигнем тази цел, наши цели. В това отношение трябва да се обърне особено голямо внимание на младите хора и трябва да се запитаме дали съсредоточаването само върху телевизионния канал, т.е. върху традиционното телевизионно разпространение е най-подходящия подход и дали не трябва да се случим повече върху излучването в интернет. И следващият въпрос е как и чрез кои партньори може да постигнем целите си. Ето защо смятам, че дебатът за Евронюс отдавна вече е устарял дебат. Освен това, Евронюс по такъв начин се е превърна в единствената тема, че вече почти не се поглеждаме към други възможности. Колегата също го каза. На практика финансираме един монопол. Ето защо имаме нужда от пилотен проект към едно по-отворено медийно пространство има и друг пилотен проект за европейската медийна сфера, но и двата пилотни проекта бяха, получиха оценки Б и С от Европейската комисия. Е, В първия случай ставаше въпрос с, с финансиране за средствата за медийни действия, без да се споменава факт обаче по-голямата част от средствата в тази дейност се отделят за Евронюс и се оказва, че няма средства, с които да се финансира други подобни проекти, което според мен е неприемливо и Друга възможност е да се по някакъв начин се финансира под рамките на Европейският младежки портал, който е пълна глупост. Така че моля ви да преразгледате тези два проектна проекта, да преразгледате оценката си за тях и бих искал да чуя много по- ясна позиция за бъдещето на Евронюс и за финансирането на Евронюс в бъдеще. По въпроса за директивата за визуалните медийни услуги, мисля, че най-накрая постигаме конкретен напредик, но по моя гледна точка трябва да има много ясни ръководни насоки по отношение на платформите за споделяне на видео. Това, като предлагате чудесно, но все още аз поне имам известни а, съмнения за това как ще се изчисляват минутите и как се изчислява европейските, е, делът на европейските произведения, според мен тук е, изчисляването на броят минути е по-смислен е, подход. Защото ако се използва като единствен критерий само игрален филм, защото игра, един игрален филм може да производството на, на един игрален филм може да струва само 108 минути, може да струва само 100 милиона, а една, един телевизионен сериал като Бабилон на Берлин, например, струва половин милиард. Така че трябва да си дадем сметка, че телевизионните сериали стават все по- и по-важни. От тази гледна точка смятам, че подходът ни не е подходящият и че няма да излезе в бъдеще да се замисли малко по-подробно и това е най-добрият подход. Благодаря на госпожа Камара Верет. Разбирам, че госпожа Шойдрова е успяла да разреши технически проблеми, така че давам думата за минута и половина. Anscheinend sind die technischen Probleme. Изглежда обаче все още не са разрешени технически проблеми? Да, да. Dankeschön, Dankeschön. I hope do you hear me. Yeah? So, uh, I would like to start with... Искам да започна с директивата за аудиовизуалните медии. Тя трябва да влезе в сила от септември 2020 по решение на комисията. По данни на комисията има забавяне от някои страни. Председателката прекъсва. Преводачите не могат да ви видят. Сега е по-добре. Надявам се, че комисията ще окаже подкрепа на страните членки е, по мерките, които са им необходими за постигане на прилагането на директивата. Нека да кажа ясно за Евронюс. Там от доста време съществуват проблеми. Ние искаме да има един независим канал, който да осигурява обществена услуга За това и комисията трябва да направи внимателна оценка. Не казвам Евронюс да не получава никакви средства, но въпросът е, е за възможността за комуникации. Доста е трудно за превеждане, не чуваме целия текст. Смята се, че има нужда от повече подробности за европейските политики. Тази услуга трябва да обединява. От тук нататък не е възможно да се превежда. Thank you for this discussion. I hope we will move ahead. Thank you. Thank you very much. Благодаря ви за дискусията. Благодаря, Михаела. Реню, три минута. Лоранс Ферал и Моник. Имате. Благодаря. Започвам с аудиовизуалните услуги и след това ще продължа с Евронюс. Благодаря за обмяната на мнения. Тя е, очертава една много важна тема с която парламента се занимава доста енергично, особено сега, когато наближава срока за транспониране на директивата. А сега и в контекста на възстановяването на дейността на културния сектор, искам да се обърна към комисията. Благодаря, че те присъстват. И да задам два въпроса по две основни теми. Споделям идеята, че трябва да има яснота не само за броя на предаванията, но и за времето и също за целта видео по поискване да помислиме каква е целта. Примерно Великобритания, те непрекъснато говорят за тези 30%, и за капацитета да се произвеждат творби извън основните. Тук обръщам внимание и на Брекзит и е Британикът. Второ, транспонирането ще се случи ли на време? Ще има ли възможност да се маневрира в такъв смисъл? Какво, от какво искат е, страните членки? Възползват ли се от член 13, където е, се дава възможност да се използват и национални средства за финансиране на аудиовизуални медии за производството на национални програми. Моника. Благодаря ви, Моника Сементо. Благодаря ви, госпожо председател. Евронюс играе много важна роля на, в а, европейския медиен пейзаж. И представя европейската политика от европейска гледна точка. за това Евронюс е много важно. за това. Евронюс трябва да бъде подкрепен от нас. Раз, разбира се, не, не, не можем да си, да си затваряме очите пред критиките. Комисията трябва да гарантира 100% редакционната независимост и безпристранност. А какво трябва да се направи за бъдеще? Трябва да се разшири обхвата на Евронюз. 60 Евронюс казва, че има покритие от 63% на Европа. Това е абсолютно недостатъчно. Вси, повечето, а всъщност всички граждани трябва да бъдат достигнати от новините. Затова това трябва да бъде включено в следващото споразумение за партньор. Кристина Андерсън има думата за 3 минути името на идентичност и демокрация. Frau Андерсон? Госпожа Андерсон, имате думата. Please press the speak button. Probleme gibt, dann Очевидно и тя има проблеми с връзката. В такъв случай давам думата на Селима Евбувен от името на зелените. Мерси, мадам ла президент. Мерси beaucoup. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на, госпо... на господина Мамон и господин Виола. Искам да им задам три въпроса и след това ще направя един коментар за Евронюс. Доколкото разбирам, в критериите за включване на платформите в директивата. Има и критерий, наречен автоматично излъчване или отопле. Това ли е, което искате да кажете? Можете ли да ни дадете пример? Какво точно имате предвид? Вторият ми въпрос е следния. Квотите за европейски произведения. Взели ли сте предвид езиковото разнообразие? Има някои страни, които имат две, два или три официални езика. И по какъв начин ще се насърчава езиковото разнообразие в тези конкретни случаи и как, как да се осигури по-добро придвижване, пренасяне на, на произвед, на национални произведения, как ще можем да гарантираме тяхното разнообразие и повечето. А колкото до Евронюс, обсъждаме много Евронюс от началото на мандата си. По време на пандемията много граждани гледаха Евронюс да получават новини от Европа. Ауди, ауди, аудиторията беше ам, внушителна над 30 милиона са гледали Евронюс през марта и април, т.е. два пъти повече, отколкото през декември миналата година. Затова в, в този труден момент трябва да наблегнеме на европейската визия. По време на пандемията си дадахме сметка, че има много фалшиви новини, има много изкривяване на информацията, което може да подкопае устоите на Европа. Необходимо е да имаме достоверна информация с истинско европейско съдържание. Е, е, Евронюс беше обект на одити. Е, на одитите считат, че има независимост, има известна прозрачност, а според краткия преглед на Сметната палата по помощта на Европейската комисия е, е довела до създаване на един уникален модел. В никакъв случай не трябва да затваряме устата на гласа, на рупора на Европа, в Европа и извън Европа. Но за, за това, може би, ние трябва да потърсим как, мерките, които биха ни позволили да финансираме Евронюс по по-прозрачен начин и мерките, чрез които Евронюс ще устои е, европейската идентичност. Благодаря ви. Следващият урад. Dann kommen wir jetzt zu Dazumel Bade. Благодаря, много се радвам да видя мнозина от вас тук лично. Опитвам се да следя какво се случва в е, областта на мултимедиите и съответните действия. Считам, е, че трябва да търсиме начини е, да стигаме до новините на други медии. И то по два начина. Първо да търсиме по-качествени медии, независими журналисти, които да подават информация за европейска дейност, а също и да подкрепяме ролята на медиите в е, страните членки. Програмата Действия за мултимедиите трябва да работи и за многоязичието. Трябва да установиме връзка с национални, регионални и местни медии. Местните медии могат да бъдат много подходящи партньори за нас Финансирането за тези дейности трябва да бъде увеличено, за да отговаря примерно от порядъците на финансирането за радио. Трябва да се търсят и други формати и подкрепа за проекти за изготвяне на програми на базата на данни. 10 програми са установили мрежа, но е, одита е установило, че това не е, е медия по начина по който ние го разбираме, заради структурата на е, притежаване на акциите. За да стигаме до гражданите, трябва да си даваме сметка колко фрагментирано е потреблението на телевизионни програми, е, включително и колко фрагментирано и различно е то по отношение на поколенията. Данни, трябва да има повече данни за Евронюс по отношение на ефективността и. Сметната палата отбелязва именно, че липсват такива данни. Може би комисията има някакви оценъчни данни, които може да сподели. Но да не са данни само изброяващи в колко домакинства може да се гледа Евронюст. По отношение на изпълнението на директивата за аудиовизуални средства, определено съжалявам, че това се случи в такъв момент – до септември 2019 трябваше да е транспонирана директивата, но това, което наблюдаваме, е, че има голяма разпокъсаност и евентуално търсене на по-изгоден режим. Секторът определено е обезпокоен от това. Съгласни сме за това, че трябва да има една широка програма за информираност и за подкрепа на медиите и не бива да смесваме двете. Гуе сега има думата. Frau Anderson? Я, ich glaube, jetzt funktioniert Госпожа Андерсан, да, мисля, че сега всичко е наред чудесно. Вече нееднократно сме обсъждали темата за Евронюс и мога само да се присъединя към казаното от някои от колегите преди мен, особено към казаното от госпожа Камара, Камара Верт. Напълно съм съгласна с нея. Става дума за едно дружество, което от една страна твърди, че е обществено предприятие. От тази гледна точка има претенции за обществена подкрепа, в частност от името на Европейския съюз. От друга страна обаче твърди, че е частно правно дружество и от тази гледна точка твърди, че води независима журналистика и според мен става, и според нас всъщност става въпрос за едно дружко, което има много особено разбиране за свобода на пресата и че на практика заема напълно монополист, монополистка позиция и от тази гледна точка според мен при настоящите обстоятелства е невъзможно да се продължи с финансирането на Евронюс от европейските бюджет и бих искала да чуя от Европейската комисия дали изобщо са обмислили някакви възможни альтернативи. Някои от колегите споменаха такива възможности. А сега си задаваме въпроса дали Европейската комисия изобщо е готова да обмисли някакви альтернативи или вече сте решили, че ще продължавате да подкрепяте и за бъдеще Евронюс. Нашата политическа група по никакъв начин не може да подкрепи, да, се съгласи с тази подкрепа в настоящите обстоятелства и настоятелно призоваваме Европейската комисия да преразгледа позицията си относно тази подкрепа. Благодаря ви и аз благодаря госпожо Андерсън. Още веднъж питаме дали господин Дилгули се успя междувременно да се включи. Не в такъв случай аз ще си позволя да задам един кратък въпрос, преди да дам на господин Виола. А, ето господин Грагиулис. Thank you very much, sir. Depriving your news of its... Благодаря. Ще бъде разрушително да се отнеме възможността да има независима информация за европейските въпроси. Нашите граждани трябва да бъдат добре информирани, трябва да подкрепим усилията на Евронюс и да не се прекратяват услуги от толкова голямо значение трябва да се решават и структурните въпроси, очертани от Сметната палата. Много непропорционално е решението. Създава се монопол. Трябва да се работи повече по програмата Creative Europe, Творческа Европа, и да има повече източници на информация от медии. Трябва да има безпристрастност, отговорност и отчетност. Като чао, подкрепата за Евронюс трябва да идва от всички заинтересувани страни. Благодаря ви, господин Георголис. ще си позволя да задам и аз един въпрос накрая. Вярно е, че други оператори, които биха искали да осъществят проекти сходни с е, Евронюс, също би следвало да получат финансиране за целта. На второ място, при положение, че е така, обстоятелства са такива каквито са, се достига реално до подкрепа за моно... дружество с монополна позиция. И на трето място, какво възможно да направи при това Европейската комисия, за да гарантира, че има истинско разнообразие в отразяването на европейската политика и то по многозичен начин. Господин Виало, имате думата. Thank you very much, Madam Chair, and thank Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички депутати. Колко време ми давате, госпожо председател, за отговор? Минути. 10 минути. Ще се опитам да вместя отговора си в 10 минути. И разбира се, винаги съм на разположение да разговарям с вашата комисия в повече подробности, ако счетете, че е необходимо. И да започнем с програмата Действия за мултимедия, Multimedia Action – Много е, почитаеми депутати споменаха, че тук не става дума само за Евронюс. През тази програма финансираме е, програми за телевизията, главно Евронюс, Евронет е, за радио и подкрепяме журналисти, особено които се занимават с предавания на база данни. Дебатът за Европейския съюз е много богат. Е, е, това, което е необходимо да обсъдим е, е бъдещето, 21 година. Бюджета за, мултиме... за мултимедии ще е по-малък. Разбира се, все още не е решено, защото още няма споразумение за многогодишната финансова рамка. Все още те първа ще се установява колко ще бъде финансирането за следващите 7 години. Ще има намаление, но е много важно да има стабилно финансиране, защото то осигурява информация на гражданите за европейските институции и е, европе... живота в Европейския съюз. Постигаме ли неутралност и обективност? Дори е във време, което беше напълно е, различно, е, се поставяше въпроса за независимостта на Евронюс. Някои е, депутати е, коментираха, че е много важно да се обърнем към младите хора. Определено трябва да има обективна информация, защото някои предавания в страни членки – получават е, указания от изпълнителната власт и е, не можем да сме сигурни, че те винаги дават обективна информация за европейските институции. Исторически Евронюз беше консорциум от публични е, радиоразпръсвателни компании – е, създаде се телевизионен канал, много уникален, който няма нищо общо с съществуващи подобни програми. За това и е, се оформи този режим е, с, с договори с Евронюс, така че да може да се работи, когато няма други възможности за финансиране. Системата обаче се развива и трябва да помислиме дали тя отговаря на новите условия. Това е едно. Второ, трябва да помислиме какви са альтернативните решения. Вие предлагате да помислим за различни източници доколко да информе е, гражданите през телевизионни е, програми или да преминем към платформи онлайн, платформи насочени към младите хора, как е, да намериме баланс между радио, телевизия и журналистика, и да търсим и е, нови начини за е, разследваща журналистика и проверяване на фактите, които са, както вие подчертахте, основен елемент от добра журналистика. Сега е момента да е, обобщим всички тези компоненти и комисията да изготви насоки. За момента за следващия период няма такива насоки. Трябва да извършиме този анализ, да анализираме и качеството на услугата, която сме ползвали до тук. Това ще е основен момент и в съображенията ни за бъдеще. Вие поискахте повече информация за одита за изпълнение. Ако вашата комисия се интересува, комисията може да ви предостави резултатите от одита, който току-що приключи. Както каза комисар Бретон, комисията е готова да продължи дискусията с вашата парламентарна комисия, за да намериме един най е, едно най-балансирано и най-добро решение. А що се отнася до транспонирането на директивата за аудиовизуалните медии, опитваме се да помогнем на страните членки, за да няма закъснения. Изпълнението на директивата. Това е най-важният елемент. И е, основен компонент е, там са независимите регулатори. Всяка страна членка е задължена да има такъв регулатор. Много е важно насоките, вие коментирахте, че може би трябва да бъдат по-подробни, по-конкретни указания. Това ще се случи. И е, сега задачата е страните да изпълняват е, насоките и да работят съвместно с регулатора. По отношение на коментарите за това кой вариант е по-добър, дали 30%, а другия беше за общото, общата продължителност на дадено предаване. Много различни мнения сме изслушали и от културния сектор от страните членки – е, че може би по-добре се защитават европейските ценности посредством портала, защото в противен случай може да се създаде стимул за продуцента да излиза с по-дълги програми, което пък ще наруши разнообразието. Тук говорихте за Бабилон Берлин. Това е, е произведение, подкрепено от нашата програма. Един много добър европейски продукт. Изборът ще бъде направен в зависимост и от насоките. Насоките не са заковани правила, те са именно указания. Така че има възможност страните членки да направят предложения, стига да се вписват в правилата. А що се отнася до национални е, подквоти, дали национални програми могат да бъдат част от програмата на европейски предавания, е, обмисляме този въпрос, но трябва да има проф, е, пропорционалност. Не може по-големия процент да отиде за национални програми искаме да има раз... многообразие не само на местно ниво, но на Евро... Европа. Разбира се, комисията е готова да обмисли въпроса за под квоти за национални програми. Възможността за повтаряне е, пожелание на предавания от Play – когато подобна функционалност може да кара непълнолетни лица да ползват повече такова съдържание, това по закона не се разрешава. До тук а, спирам. Наясно съм, че не мога да отговоря на всичко, но мога да ви е, изпратя писмени отговори. Благодаря ви, господин Виола, за това, че отделихте време да ни представите темата и отговорите на въпроса ни. Надявам се е, европейските кръсометражни е, филми да не са единствените европейски посадения, които да могат да се намират по платформите, ако се използва само критерият брой на заглавията в каталога. Надявам се операторите да не избират само най-ефтините продукции, така че се надявам действително да намерим един разумен баланс за представянето на европейски произведения в, въпреки че в случая се избра да се оценява делът на европейски произведения само по възоснова на критерията брой на заглавията а не брой на минутите. Може би трябва да се намери по-добро равновесие между двете. Благодаря ви и за готовността да отговорите в писмен вид на въпросите, които не успяхме да ви зададем поради ограниченото време. Радваме се на това, че имаме добър диалог с генерална дирекция Connect. Надявам се той да се запази, тъй като ни предстои да обсъждаме още доста теми с вас през едните няколко месеци. Още веднъж ви благодаря. Така продължаваме с следващата точка от е, дневният ред. Следващите точки от дневният ред ще разгледаме в обща дебата. Става дума за становищата от Комисията по култура по законодателният акт за цифровите услуги, които отправяме към водещите комисии ИМКО, Юри и Либе. Тези становища за нас са много важни, защото последиците от предстоящият законодателен акт за цифровите услуги – ще има своето въздействие върху директивата за електронната търговия и директивата за аудиовизуалните медийни услуги. През последните седмици докладчика изготви компромисни изменения в тясно сътрудничество с докладчиците в Сянка. Становището ще бъдат, становищата ще бъдат гласувани на следващото заседание на нашата комисия, което ще се проведе на 13 юли. Госпожо Камера Верт, като докладчик имате думата за 3 минути, за което останалите докладчици в сянка ще получат думата за 2 минути. Петра, заповядайте. Благодаря ви. В, в четвъртък миналата седмица на заданието на Кочета в Сянка успяхме да разрешим всички съществени висящи въпроси и да намерим съгласие и по трите становища. Според мен е важно да се отбележи, че успяхме да намерим цялостен баланс, който да се отрази и в законодателният акт за цифровите услуги, а именно не бива да има повсеместно задължение за наблюдение на съдържанието в интернет. Знаете, че това беше много важно за мен, т.е. да няма повсеместен контрол преди качването на съдържанието. Това беше много важно за мен и с това се съгласихме, както и по директивата за аудиционните медийни услуги. Се споразумяхме за този водещ принцип с съвета и тук отново повтаряме този принцип и отново се позоваваме и на съществуващата директива за електронната търговия, където също се изключва възможността за за повсеместен контрол или по-скоро се забранява приемането на национални закони, които да въвеждат подобно цялостно наблюдение. Отдавна че занимавам с темата и трябва да призная, че през този период си дадох сметка, че автоматизацията при улесня и улесняването, което идва чрез автоматизираните решения, всъщност днес вече са технологии, които не можем да възпрепятстваме особено когато се налагат задължения на платформите да следят съдържанието. Очевидно, че ако им налагаме подобни задължения, трябва да дадем възможност да спазват това свое задължение и това въжи за по-голямата част от съдържанието, което се качва в момента. Това се случва чрез автоматизирани механизми, но все пак трябва да има е важно да има възможност на накрая човек да вземе решението да дали съдържанието наистина е законно, незаконно или не. Ето защо е много важно да подчертаем, че всякакъв вид контрол трябва да се осъществява след качването, а не предварително, е, защото в противен случай ще бъде нарушаване на националното на, на законодателството от име от страна на съответният оператор на платформата и ще, улесни, ще осложни много контролата за национа, националните органи, тъй като никой няма да знае какво точно са свалили или заличили платформените, ако заданието все още не е било качено. Също въжи и за невъзможността за контрол от страна на Европейският парламент. Ето защо се радвам на добрият баланс, който направихме. Радвам също така и за постигнато баланс, за насърчаване на многообразието. Насърчаваме да се приеме нов протокол за поведението на потребителите и нови изисквания за незаконният лайвстриминг или лайвстриминга на законно съдържание. Държа да подчертая, че знам, че тази тема беше много важна заради се от нас и никак не беше лесно да се намери баланс по всяка една от точките, така че благодаря на всички докладчици в Сянка за проявената сътрудничество и конструктивният подход. И отново държа да подчертая, многобройни са измеренията, на които се засягат в тези становища и много ви благодаря за отличните споразумение, което успяхме да постигнем и в частност благодаря на Стефани Биазола, нашият сътрудник от секретарията на комисията, на всички останали сътрудници, които ни дадоха възможност да се срещнем с, с докладчите в сянка и да разрешим основните проблеми. Мисля, че това ни даде възможност всички да проявим готовност за постигане на компромис и в крайна сметка успяхме да го постигнем. Ще получите днес и списъка за гласуване с всички подробности и от сега се радвам на пресящото ни гласуване идната седмица. И се радвам, че ще може да сами се накрая да гласуваме както обикновено с физически карти, с натискане на копчето в системата. Предполагам, че и вие като мен се радвате, че имаме тази възможност най-накрая. Благодаря, Петър. Петър Камераверт. Думата има Томаш Франковски. Добър ден. Първо искам да благодаря на нашия докладчик и на целият и екип за отличната работа и отличното сътрудничество. Юри... Юридическата рамка не се е променила от 2011 година, откакто бе прият основният документ за цифровите услуги. Смятам, че трябва да да наблегнем и да дадеме нашия принос преди комисията да излезе със своето предложение следващата година. Бих искала да се спра на два пункта. Първо, отговорността на операторите на платформите. Трябва да се опитаме да внедриме по-ясни мерки относно отговорността на различните оператори, включително тези, които са в Европейския съюз и тези, които са извън. Да има и система за управление и проверка, за да има мониторинг за прилагането на мерки, като разбира се се спазват и основните права. Второ, за нашата комисия е важно да се защити съд, съдържанието при директните излъчвания, концерти, спортни събития и така нататък. В, а, трябва да, да се поясни член 14, който твърди, че в Му в момента, в който има изкривяване на информацията или на предаването, е, има възможност за незабавно реагиране. За това предложението на комисията трябва да изясни що, какво означава спешно реагиране. Е, в случай на незаконно предаване на концерт или на матч, трябва да се реагира наистина в рамките на по-малко от 30 минути, тъй като економическата стойност на концерт или на матча е, спада много бързо след края на излъчването му. Благодаря за сътрудничеството. Благодаря, господин Франковски. Госпожа Юрова. Добър ден! Надявам се, че ме чувате. През последните години сме свидетели на много бързото развитие на цифровото на цифровата околна среда и начините по който се развиват технологиите, е, връзките между онлайн, офлайн и всичко това като че ли стана и още по-бързо по време на кризата. За е, цифровото обкръжение има и огромни последици за нашия живот. Спомнете си кампанията на е, Кембридж е, Аналитикс и други. Спомнете си и когато рухиндите бяха изтребени в Бирма, когато социалните медии бяха превърнати в инструмент за геноцида. Цифровите услуги трябва да включват най-различни аспекти, свързани с пазара, правното основание и така нататък. Но Нека не забравяме, че културата е в основата на нашето общество. Интернет е инструмента за предвиж, предвиж, предвиждане на информациите и начина за всички да изразят своето мнение, но това също е инструмент хората да бъдат е, лъгани, мамени, да им бъде предоставена е, дезинформация. Затова е много трудно да има точно ограничение между правата и е, задълженията. Разбира се, мерките не, бидат, е, не трябва да бъдат само за, за частните компании. Мисля, че в, кръв, в крайна сметка най-важните решения са тези, които са свързани с параметрите на алгоритмите и прозрачността. Ние сме подчертали някои от проблемите, които трябва спешно да бъдат решени, други трябва да бъдат уточнени. Но нека се възползваме от случая, за да бъдем амбициозни. А тъй като цифровото, цифровата околна среда има огромни последици за ежедневието ни. Благодаря на всички за свършената работа наистина постигнахме из ком, ком, компромиси. Но нека, нека, не, нека не забравяме, че някои вече грешки са постигнати и че те не могат да бъдат коригирани, но нека да, да го направим за това, което ще бъде в бъдеще. Мога да ви искам да припомня, че докладчета Овсянка разполага с по две минути, а всички вече си прехвърлиха времето. Госпожа Андерсен, благодаря ви, уважаема госпожо Камраверт. Трябва да призная, че с голяма радост прочетох проектите ви за становище и като цяло мога да се съглася с тях и, като... и изобщо съм много положително изненадана от тях. Ще се огранича с няколко коментара. На първо място струва ми се, че терминът дезинформация не е достатъчно и ясно определена. Струва ми се, че дезинформацията според вас е дезинформация, когато се изказва нежелателното политическо становище. Същото стана ясно по отношение в рамките на, корона, на кризата с коронавируса, когато имаше две меродавни научни становища. Едното систематично беше заклеймявано като дезинформация, тъй като отговаряше на политическата, водеща политическа политическа линия. Отново се, на няколко пъти се появява думата омраза във вашите а, становища. Питам се как точно може да се преборим с а, омразата. Припомня, че омразата е чувство, омразата е обратното чувство на любовта и, и по тази гледна точка не може да се преборим с нея. Може да се борим срещу появата на омрази, поведение, което се основава на омразата, да, но няма как да се борим с самото чувство. Иначе, както казах, мога да се съглася за голяма част от предложението ви. Съгласен съм, че човек трябва в крайна сметка да взима окончателното решение за сваляне на съдържание, но се радвам, че е, се взима, че се придържаме към водещата си позиция, а именно, че Комисията по култура и образование се противопоставя принципно за филтрите за качване. И трябва да отбележа, че като цяло трябва да не забравяме основният си принцип, а именно когато става въпроса за незакан, незаконно съдържание, не можем да оставим отговорността само на частни дружества. Трябва информацията се прехвърли на правоприлагащите органи и само съда може да реши дали става въпроса за незаконно съдържание или не. Всичко останало би представлявало цензура, така че още веднъж много сърдечно ви благодаря за тези проектостановища. Като цяло напълно можем да ги приемем. Благодаря ви, госпожо Андерсън. Салима Янбо има думата. Мерси, Madame президент. Е, благодаря. Е, говоря от името на колеги които се занимаваха с становищата на зелените в Имко и Реджи. Те са там координатори. За становището от Имко благодаря на докладчика за усилията за намиране на компромис между различните групи. Не беше лесно да се постигнат тези компромиси. Подават се изменения, които се е, говори е, за е, софтуер, така наречения open source. Също коментираме използването на автоматични търсачки и ограничението от 30 минути за съдържание. Дори един час понякога не е достатъчен, за да се опази свободата на мненията, така че смятаме, че не следва да има такива ограничения. Слага се акцент върху основните права и свободата на медиите. Ние настояваме за законно съдържание – много е важно да се търси баланс между основните права, права на е, изразяване и е, защита на интелектуалната собственост. Трябва да се ограничат правомощията на платформите по отношение на доминиращо положение на пазара да се установи и доколко те имат отговорност за установяване на происхода на съдържанието. Трябва да се прилагат по-ефикасно авторските права, да има справедливо заплащане на притежаващите такива права и всички автоматични е, данни е, трябва да бъдат автоматично събирани данни трябва да бъдат е, прозрачни. Трябва да има възможност за незабавна комуникация с съответни лица, включително и през чат. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Ще е, повторя е, думите на Петра и другите колеги да са докладчици за много позитивния климат и добри постигнати компромиси. Като си има правит колко нарастват влиянието на онлайн платформите върху нашето общество и демокрацията, считаме, че трябва да има по-стриктни правила за отговорност и правомощия. Регулирането на онлайн платформите трябва да включва и, възможно, и това да се предвижда кой ще контролира, за да няма и обструкции, да не се възпрепятства независимата журналистика – би трябвало качествено медийно съдържание да стига лесно до платформите и да може да се споделят данни, които се генерират от медиите. Трябва да има задължения за борба с незаконно съдържание – и за контриране на а, лъжи информация и други незаконни дейности, включително реч на омразата. Трябва също така да може да се прави ясно разграничение между отделните явления. Трябва да подчертаем, че директивата за аудиомедиите и авторските права са от областта на специалното право и те не бива да ограничават отговорността. Благодаря за отличното сътрудничество. Алексис Георголис още веднъж. Thank you, Chair. I believe that on... Благодаря. В настоящия момент най-важните предизвикателства са да се намери добър баланс между свободата на изразяване и отговорността, така че да има полза за е, потребителите. Трябва да се борим с речта на омразата и фалшивите новини. И да се обезкуражават всякакви обити в тази насок. Изключително важно е да се защитава създаването на творби, посредством авторски права и свързаните с тях. Технологиите непрекъснато се променят, затова и ние трябва да сме в състояние да създаваме стриктни правила. Благодаря. Е, Благодаря ви. Сега давам думата на комисията за две минути. Thank you very much, uh, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ми дадахте думата. Благодаря на всички от тези, които взяха думата, за да дадат своят принос към този интересен дебат. Раз разглеждаме различните аспекти на закона за цифровите услуги отдавна. В, в момента се провежда обществено допитване, както е започната и оценка на а, въздействието, което ще ни а, позволи да избереме най-добрите варианти. Разбира се, следиме много отблизо и становищата и дебатите в парламента, за да постигнем наистина най-добрия резултат. Що се отнася до сроковете, наистина сме изправени пред предизвикателства, както многократно беше споменато. Инициативата трябва да е готова до края на годината, така че лятото ще бъде е, много горещо и есента още повече. Работиме по два инструмента. Първият е, ще включва всички аспекти, свързани с услугите, такива каквито бяха обхванати от предишната директива, включително и отговорността, но работиме и по втори инструмент, който има за цел борба с незаконните и не справедливите, нелоялните търговски практики. що се отнася до първият е, инструмент, работиме по а, различните аспекти на основа на ангажиментите поети от а, комисара Братон в момента, в който той пое своите а, функции на комисар принципа на страната по, по происход и единните правила за всички държави членки, но това, това означава, че трябва по-задълбочено сътрудничество между различните органи. И второ, въпроса с отговорността предвид правилата, които са залегнали в процеса на мониторинг. разглеждаме много а, прецизни въпроси, като този свързан с обхвата, разграничаването между законно и незаконно съдържание както и задължението за внимателна и взискателна проверка, предварителна проверка. А, необходимите задължения за прозрачност, включително и прозрачността на алгоритмите. И на последно място – плурализма, плурализма на медиите също трябва да бъде наш много важен благодаря ви и още веднъж се извинявам за това, че толкова ви ограничива времето за изказване, но възможностите ни за на заседание са много ограничени заради криста с коронавируса, за което още веднъж ви моля за извинение. Думата има Петра Карамераверт. Благодаря ви, благодаря на всички колеги за коментарите. Още веднъж държа да подчертая, че за всички ни беше много важно да се запази разгр... разграничението между незаконно и вредно съдържание, тъй като е, отношението към двата вида съдържания трябва да бъде много различно. Първата категория категория съдържание трябва незабавно да бъде а, заличавано, а втората категория трябва да бъде контролирано и ограничаване. Например, да не се, да, да, да, да не се дава възможност на малолетни да имат достъп до вредно съдържание. Важно е също така да си има предвид, че от платформите трябва да се изисква да свалят съдържанието и да, да не допускат новото му качване и също така да гарантират, че ем, се докладва за това как се развиват нещата от там нататък. Знаем, че сме имали в миналото проблеми с е, тази част. От там нататък мога само да кажа, че благодаря на колегите за всичко казано към момента. Дискусията без, без, безспорно ще ни съпътства и от септември нататък. Тогава ще има още възможност да обменим становища и да продължим дебата. Благодаря ви. Продължаваме с следващата точка от дневния ред, а именно кратко представяне и дебат по представянето на проекта за становище на госпожа Мел Барде по решението на Европейската комисия за обявяване на 2021 година на, за година на железопътния транспорт. И така, със съжаление, колкото да ми е неприятно, ще трябва да огранича докладчикът. Благодаря, госпожо. Благодаря. Това е инициатива на комисията свързана с ЖП транспорт и пътнически и товарен такъв за 2021 година. Всички политически групи подкрепят инициативата. Аз се опитвам да очертая и културните измерения на ЖП, ЖП транспорта, което не се ограничава само до физическото преместване – а също подчертаваме, че трябва да има повече стикованост между съответните програми Еразъм, Творческа Европа, Откри Европа и е, усилията за е, поддържане на ЖП транспорта. Немалко страни членки все още не са свързани с Европа и съответно няма равнопоставеност за култура, образование и културна е, дейност. Трябва да подчертаем, че е необходимо да има връзки между всички континентални страни членки. Подкрепям приоритетите на останалите групи Подчертават се и въпроси на сигурността, търси се подобряване, включително социално-економическа достъпност на този вид транспорт. Много ви благодаря. Пристъпваме към във Всяка думата имам Милан Звер за една минута. Hello? Press the speak button, please. Моля, натиснете копчето. Очевидно има проблем с връзката. Такъв случай продължаваме с а, Лукаш Ковор, след което ще дам отново. на... Благодаря, благодаря и на всички докачици в сянка за отличната работа. Постигнахме много добри компромиси, като а, така успяхме да постигнем консенсус по важни точки. А, като, например, за тясното сътрудничество между различните заинтересовани страни. Трябва да, да подкрепиме това предложение и се надявам, че колегите от Комисията по транспорта ще направят интересни предложения. Благодаря на всички. Благодаря ви отново. Ще се опитаме да се свържим с Милан Звера. Дали време имаме връзка? Да, чудесно. Мадам Чер, uh... колеги, аз подкрепям идеята следващата година да бъде Международна година на железопътният транспорт. Благодаря на докладчиците в Цянка и секретарията за отличната работа. Железопътният транспорт ще ни помогне да направим крачка напред към неутралната економика и към безкарбонова економика. Европейският съюз трябва да превърне железопътния транспорт и пътуванията с влак много по-достъпни и много по-примамливи за младите хора, да се свържат по някакъв начин този транспорт с програмите Erasmus Plus и другите културни и образователни програми. Смятам, че следващата година ще, ще бъде на възможност младите хора да опознаят Европа. Следващият оратор има думата. Благодаря. Благодаря на госпожа Мелбард за отечната работа. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Постигнахме консенсус, защото е, Международната година на железопътния транспорт да бъде не само едно техническо мероприятие, да се превърне в истинско културно мероприятие, тъй като угарите, е, железопътният транспорт е част от нашето културно наследство. Това са и места, където а, може да има и изложби, мероприятия. Трябва да наблегнем на това. Радвам се, че тази година може да бъде възможност за свързване на железопътния транспорт с доброволческата солидарност, Erasmus Plus и другите програми да, ги, да бъдат свързани с зеленият курс. Надявам се тази година, следващата година ще бъде наистина една година, празнична година след COVID-19. Кристина Андерс. yeah, Госпожа Андерсън, благодаря ви. Като цяло ми се струва, че е добра идеята 2021 година да бъде обявена за година на лежопътният транспорт и че се съсредоточаваме основно върху културните аспекти и че действително лежопътният транспорт може да допринесе значително за опознаването на културното наследство, особено младите хора могат да пътуват из цяла Европа по този начин с един билет. Аз също мата го правих като млад човек и това наистина е чудесно, чудесно тази гледна точка трябва да бъде насречена инициативата. Не знам защо отново трябва да се споменава тук, че железопътният транспорт допринася за борбата с измененията в климата. Извинете, но това ми се струва смехотворно. Струва ми се, че нужда да се подкрепи мобилността на младите хора е достатъчно и мисля, че няма нужда да добавяме различни други области, които са всичко друго, освен научно доказани, но като изключим това съм съгласна с вашето предложение. Благодаря ви, госпожо Андерсън. Думата има госпожа Салима Йенбу. Oui, merci, merci, madame. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите и на вашия екип за отличната работа. Досието е много важно. 2021 ще стане година на ЖП транспорта. С оглед на политиката за опазване на климата, много се радвам, че е, има усилия за развиване на устойчива мобилност. Ние предлагаме изменения с цел да се насърчават реалното развитие на ЖП мрежата – да се дава възможност на гражданите да разглеждат Европа в цялото и разнообразие. Коментираме и нощните влакове, които са една добра устойчива альтернатива. А също казваме, че трябва да има връзка с други програми, примерно като Erasmus, за да могат младите да се възползват от културни достижения. Трябва да си даваме сметка и за отражението на туризма върху околната среда, да търсиме неговите устойчиви измерения. И също така искаме да има един достатъчен бюджет, за да се е, внедри достатъчно ЖП сектора и да стане по-популярен, по-чист и по-достъпен. Алексис Геоколис е следващия. Благодаря, госпожо председател. Абсурдно е, че независимо, че имаме толкова богато културно наследство, в Зеления пакт няма измерение култура. Нашата економика трябва да се обърне и към начина ни на живот. Как да постигнем промяна на менталитета, освен а, чрез култура и образование – и ако търсиме ефективността на зеленията е, е, сделка, зеления пакт, трябва в нея да се включи и измерението култура. Председателката прекъсва. Тук говорим още за Европейската година за ЖП транспорта, не за... Извинява се оратора. Комисията има думата за две минути. Моля, спазвайте времето. Жина Шишко? Can you hear me? Yes, we can hear yeah. you. Скъпа госпожо председател, уважаеми господа докладчици и депутати, благодаря, че ми давате възможност да коментирам. Ще пропусна аргументацията защо предлагаме 2021 за година на ЖП транспорта. Тя е част от нашите е, цели за устойчива мобилност и целите за е, Зеления пакт. След COVID-19 ЖП транспорта ще придобие още по-голяма значимост. Благодаря на докладчикът и депутатите за, предлож... за приноса към предложението. Европа нашата рамка излиза отвъд отраслови политики и ние можем да покриваме и въпроси, свързани с културата, образованието и младежта. Затова искаме да се включи е, и е, Разъм Плюс е, в програмата, както и Устойчив туризъм и Нощни влакове, другите две програми. ЖП транспорта трябва да бъде достъпен и особено и за учащи се. Трябва да разработим и по-конкретни цели предвид на настоящата ситуация, да търсиме връзка с културното наследство. Коментирахте е, как е покрита Европа от ЖП транспорт. Действително, Необходимо е да погледнем и към по-широкия контекст на политики и перспективи, предложения за законодателни инициативи също могат да бъдат обсъдени. Комисията обсъжда в момента и стратегия за мобилност. Ще работиме с всички заинтересовани страни с ЖП отрасъла и ще продължим да ангажираме и други организации, включително младежки такива. Що се отнася до въпроса, свързан с COVID-19, обмисляме е, положението и се опитваме да планираме в такъв смисъл. Вероятно някои от предвидените мероприятия ще започнат след януари. А и провеждането на цялата година на ЖП транспорта ще зависи от приемането на многогодишната финансова рамка. Надяваме се, че предложението ще бъде прието в комисиите по култура и транспорт на 24 юни Съвета прие мандат за преговори с парламента и е много важно с законодателите да дадат достатъчно време, за да има време за подготовка на провеждането на тази година. Сега е, от отделните групи имате възможност да се изкажете. Благодаря, благодаря на докладчиците за подкрепата като че ли няма никакви политически неразбирателства по това досие. Определено считаме, че това е отлична възможност годината да се превърне в едно културно събитие на европейско ниво. Да има платформа, която да очертае качествената архитектура, културното наследство, публичното пространство, как то може да се използва за творческа дейност, за образование и така нататък. Очаквам тази година да се е, проведе и се надяваме, че коронавируса няма да й попречи. Благодаря ви. Бих искала още да ви припомня, че всички сме длъжни да носим предпазните си маски, така че ви моля да го правите. Още веднъж ми припомниха, че е задължително. И така стигаме до последната точка от а, днешния дневен ред, а именно обсъждане на проекта за становище относно плана за инвестиции за устойчива Европа, начини на финансиране на Зеления пакт. Това проекто становище се изготвя паралелно с наш собствен доклад в областта на Еразъм плюс корпуса за европейска солидарност и творческа Европа. Важно е двете становища се разглеждат заедно. Бяха внесени 56 изменения и докладчика предложи две компромисни изменения. За съжаление, господин Франция днес не може да вземе участие в съданието ни. Ще го замести госпожа Йенбу. Салима имаш думата за две минути, след което ще получат думата докладчите в сянка за една минута. Салима. Благодаря благодаря. Благодаря ми. Имам честа да замествам Франц, който се из... извинява, че е отсъства, но той в момента пред... Пред... председателства едно мероприятие, което отбеляза 25 годишнината от геноцида в Сребреница как да се финансира зеления курс във връзка с Еразъм Плюс, Европейския корпус за солидарност и творческа Европа. Благодаря на всички, казва докладчикът. А, докладчик се придържа към бюджетните похвати, но тъй като много колеги са пожелали да се подчертае значимостта на климата в първат, първият параграф. Това беше включено в компромиса. Второ, изменение 3, 8 и 10, предполагам, че ги имате, става дума за така наречените сълскостопански стажове. Значи, в първото изменение добавката е, е отбелязана с е, е, по-тъмен шрифт. За допълване на трите програми Ромео предлага компромис, който е включен в трета алинея. Става дума за изменения 31, 32 и 34 в по-дебел шрифт. Що се отнася до измененията, свързани с сегашното положение и последиците от COVID-19, Докладчикът смята, че, че тези елементи са включени. Той подчертава значението на културата и туризма, но смята, че че ам, те, допълненията не са свързани с обхвата на, на, на това становище, а са по-скоро за МФР и за следващия план. Той е поискал този доклад и това становище да бъдат колкото се може по-ясни и по-точни. Александър Грубор, господин Лукаш. Благодаря ви. Аз поздравявам докладчика за прагматизма. Нашата цел е да изпратиме ясни и прагматични послания към другите. Компромисите всъщност много добре отразяват този подход. Бих искал обаче да подчертая необходимостта да не забравяме уязвимите групи и онези, които ще бъдат потърпевши от зеленията курс и зеления преход. Те трябва да бъдат в центъра на нашето внимание. След... Uh, Аз ще говоря от името на колегата Александър Румер. Първо бих искала да благодаря на докладчика за огромната свършена работа. Плана за инвестиции е от огромно значение за финансирането на зеления курс и ние в крайна сметка даваме нашия принос към това. 30 от измененията обаче са отвъд обхвата на това становище и за това призовавам да бъдем малко по-прецизни. Аз подкрепям предложенията за свързването на финансирането с доброволческата дейност и Еразмус Плюс и смятам, че в бъдеще трябва да се намери начин за финансиране на така наречените сълскостопански стажове с, с, с цел развитие на екологичните умения у младите и за да могат те да допринесат за развитието на зеленият курс. Тези из, изменения бяха включени в компромиса и бихме поискали от докладчика да наплегне на това. Има също така много изменения, свързани с образователния аспект, на които искам да наплегна. Смятам, че като цяло документа е много балансиран. Съжалявам, малко съм разтревожена и някак си не, не, не смятам, че даваме правилният отговор, тъй като въпроса, който ни задавате как да се финансира зеления курс. Аз не съм убедена, че тези култови про, програми са част от зеления курс Знаеме, че бюджета е, е намалян, така че нашата цел е тези ем, програми да бъдат включени по някакъв начин в зеления курс. Това беше моят подход. Е, благодаря на Ромео Фран за добрата работа, но още веднъж ми се струва, че становището някакси не отговаря на това, което се иска от нас. Е, плюс това 48 изменения не са включени в компромисите, така че смятам, че трябва да работим допълнително по този доклад. Госпожа Кристина. Андрей Слабаков. Дам думата на господин Слабаков. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика мисля, че с него имаме добър диалог по измененията. Съгласен съм, че програмите имат потенциал, но според мен би трябвало да се наблегне на информационна кампания, което не забелязах. А, все пак трябва да се разясни на хората за какво става дума. А, не съм съгласен и с а, политизирането даже би го нарекал силното политизиране на този проблем. Просто ние трябва да обясниме на хората и а, да им дадем възможност те да избират. А, само, че идва проблема, в който ние не можем да обясним на ни хора, които трябва да прекусят цял континент, как да го направят с влак, когато това не е възможно. Нали разбирате, че тези студенти а, ще загубят цялата си вакансия само за да се преведат до вкъщи. Няма да ви изброявам държави. А, има нещо също така много важно, което каза колежката преди мен. Да не забравяме, че ние се занимаваме не с екология, а с култура и образование. Екологията е проблем на друга комисия, на която също съм член. Насилственото а, прокарване на а, екологични културни проекти според мен е, а, меко казано, недопустимо. А, самите заложени 20% за зелени проекти ще принуди творците, вместо да правят това, което мислят, е да се опитат да освоят тези пари. Това според мен не е правилно. Така мисля. Тъй като аз съм кинорежисьор, мога да ви кажа, че а, в момента, в който се отпуснат пари а, за зелен проект за култура, се появяват едни странни хора, в България ги наричаме лешояви, които веднага написват този проект. Те не се интересуват от екология. Благодаря ви. Als letztes и последно думата има господин Грагулис. Благодаря, госпожи председател. Независимо, че имаме толкова богато културно наследство, ние не вкарваме културно изменение в Зеления пакт ние трябва да се огледаме отново за перспективите си и начина на живот. Как да постигнем промяна на менталитета, ако не работим през образованието? Трябва да инвестираме в култура. Това е от ключово значение и тя трябва да е основен момент от плана за инвестиции в Европа защото никоя политика не може да бъде устойчива, ако не включва и компонента култура. Благодаря ви. Давам думата на комисията. Всъщност няма представител на Европейската комисия. В такъв случай давам думата отново на Селима Янбу като докладчик за една минута за заключение. Мерси боку. Euh, Благодаря. Отбелязах си всички бележки, направени от колегите. Ще ги предам на господин Франс нашия докладчик за това становище. Той помоли да ви напомня първо, че големия брой направени изменения целят е, да се придаде повече екологическо измерение на програми като Еразъм и други. Според него трябва да бъдем по-прецизни в това становище. Е, за това и ще видите с неговите предложения в листа за гласуване, в списъка за гласуване. Има е, обяснения и то е на ваше разположение да изслуша вашите аргументи. Благодаря. Благодаря ви. Така стигаме до точка разни. Никой не... Аз нямам нищо по точка разни. Някой иска ли да направи коментар по точка разни? Не. В такъв случай стигаме до датата на следващото заседание. То ще се проведе на 13 юли, т.е. в понеделник едната седмица. До тогава ще се опитаме да получим разрешение, за да може да гласуваме тук в залата направихме такова искане. Към момента още не сме получили разрешението. Моля ви също така да предвидите тези, които присъствате в Брюксел, да дойдете за гласуването. Предвидели сме го между 18 и 19 часа, т.е. при вечер. Не, извинете, от 17 до 18 часа е предвидено гласуването тук на място в Брюксел, така че моля да си го отбележите. Ако не се даде а, възможност за това гласуване на място, ще ви осведомим своевременно, но моля ви, предвидете в календара си възможност да присъствате на място. Така ще а, имаме възможност а, да гласуваме и тайно, което беше поискано от един от докладчиците и което вече се отлага повече от половин година. Благодаря на преводачите, благодаря и на всички за присъствието и за дистанционното участие и ще се радвам да ви видя на живото в Брюксел едната седмица. Благодаря ви.